което трябва да се е, открие срещу него това искане ще бъде предадено на правната комисия съгласно нашия правилник. Три писмени декларации са подписани от необходимото мнозинство от членове на парламента. Първата декларация, номер 15, е за невъзпрепятстван достъп до туризъм на господин Гаспара и други 10 членове с 387 подписа. Декларация номер 17 за борба срещу рака на гърдите в Европейския съюз. Инициатор е госпожа Хилдърс, 9 члена и други 9 члена. Подписана е декларацията от 394 души. И декларация 18 за аутизма. Инициатор господин Капуто и други 30 члена. Подписана е от 418 подписа. Тези декларации от името на подписалите ги ще бъдат публикувани в нашия протокол, ще бъдат изпратени на съответните компетентните органи. Компетентните комисии внесоха изменения в следните текстове. Съгласно член 231 алинея 4 на правилника, тези изменения ще се смятат за приети, ако в рамките на 24 часа от този момент нататък нито една група или 40 члена не поиска